Bene, penso che possiamo riprendere i nostri lavori con eh, lo... Нека сега да продължим с нашата работа. Преминаваме към следващия дебат с доктор Корнелиус Адебар от а, а, Германското дружество за а, външна политика. Те са изготвили много интересно изследване, което предполагам, че ви е раздадено. Изследването е много интересно и каса ролята и мандата на е, извънредните представители на Европейския съюз. Пак повтарям, става дума за а, ролята и мандата на извънредните представители на Европейския съюз в рамките на службата за външни дейности след влизане в сила на Лисабонския договор. А, пако по-късно към нас ще се присъедини още а, един колега, който ще се включи в дискусията. С влизането в сила на Лисабонския договор се е, промени и ролята на извънредния представител на Европейския съюз в рамките на Европейската служба за външна дейност и тяхната роля сега се налага да бъде определена наново. Това е фона, на който ще тече този дебат. След като нашия гост ни запознае с темата, ще проведем дебат. Целта е да организираме работата на извънредния представител по възможно най-добрия начин. Сега давам думата на господин Адебар. Благодаря много, господин председател. Благодаря на комисията по външни работи и за това, че ме покани тук днес. За мен е чест да представя своите заключения Както някои от вас знаят, те са в резултат на моята докторантура и много се радвам, че тази докторантура не беше изолирана от действителността. За мен поканата ми тук е едно доказателство за това и се чувствам почти толкова развълнуван, както когато защитавах дисертацията си. Нека първо да подходим е, от практическата страна на нещата. Ще започна с една презентация за ролята на специалните представители на Европейския съюз в Европейската служба за външни дейности. Е, те безспорно имат е, роля в тази служба и ако ми позволите, е, ще говоря около 15 минути е, по този е, въпрос. Имате презентацията, но тя, за съжаление, е само в разпечатан вариант и копията са ограничени. Така че преводачите е, не разполагат с този материал. Ще говоря за критериите за подбора и номинирането на специалните представители и за начина по който те могат да бъдат интегрирани в Европейската служба за външна дейност или ЕСВД. Специалните представители на Европейския съюз е, са гласът на Европа в чужбина. Те работят в е, ситуации на кризи и защитават, работят по разрешаването на кризите, защитават европейски интереси, помагат в мирни преговори, участват в международни преговори заедно с други партньори и пратеници и вече близо 15 години събират и важна информация – от местата, където са изпратени за Европейския съюз. Първите специални представители бяха изпратени от 96, през 1996 година. В момента има 11 такива мандата. Е, като първоначалната идея е, е била Европейския съюз да а, получи и политическо влияние, а не само економическо влияние, каквото има до тогава, и да участва в а, международните а, е, усилия за посредничество и да предоставя съвети за политиката в различни области една от основните функции е, на тези специални представители е била да координират различните елементи на външната политика на Европейския съюз, които се отнасят до съответния регион, елементи, които са свързани с най-разнообразни програми и политики, а, програмата за съседство и е, усилията за предотвратяване на конфликти. Пратениците са един стандартен дипломатически инструмент. Те се използват от ООН, от е, Съединените щати, от е, държавите членки на Европейския съюз и то дори в страни, където има и специален представител на Европейския съюз – пратениците е, са добър инструмент на дипломацията, който постига много успехи. Разгледах последните 15 години дейност на специалните представители. Това е, е, беше първата ми задача. Втората ми задача беше да установя какво е положението в момента. Е, Лисабонски договор промени нещата по отношение на специалните представители. Първо, пред, преди това съветът можеше да номинира специални представители там, където намери това за необходимо. Тоест, е, съвета и държавите членки решаваха дали или не да изпратят специален представител. Новият член 33 на Лисабонския договор е, заявява, че съветът може да, пред, да назначи специален представител по предложение на върховния представител за външната политика. Тоест, само там, където има такова предложение от върховния представител, съвета може да изпрати специален представител. Основните промени обаче за специалните представители проистичат не от този член на договора, не толкова от този член на договора, колкото от съществуването на Европейската служба за външна дейност. Затова има и една преходна клауза, свързана с мандатите на специалните представители, в която се казва, че техните мандати могат да бъдат преустановени по-рано, там където ролята им бива поета от службата за външна дейност. Дебата по въпроса между върховния представител и държавите членки е, започнаха преди около една година. Като цяло мандатите обикновено продължават до края на февруари и за това дебата започна още преди една година, а, за да се а, определи кои от мандатите да бъдат продължени. Миналото лято беше кулминацията на тези преговори. Имаше известен сблъсък между върховния представител, който искаше да закрие някои мандати и държавите членки, които не искаха да ги закрият. Беше постигнат компромис. Четири мандата бяха удължени до феврари тази година и това са мандатите за Молдова, за мирния процес, мирния Близки изток и за Южен Кавказ, и за Косово ще бъдат преустановени тази година през феврари. Други 8 ще бъдат удължени до края на август по предложение, в крайна сметка, компромисно предложение на Върховния представител. Оттам нататък тези задачи се поемат от службата за външна дейност. Въпросът е имат ли все още място специалните представители. Но сега искам да се занимавам с един малко по-различен въпрос, а именно какви трябва да бъдат критериите за това а, кога и дали е, Европейския съюз е, да изпрати специален представител и ако е, вземе такова решение, как този представител трябва да работи с службата за външна дейност и когато се вземе решение за преустановяване на мандата му, как да се извърши прехвърлянето на задълженията. Нещо, което стана ясно миналото лято е, че тук не говорим просто за един технически въпрос, не говорим за това един мандат да има някакво крайно ограничение във времето и просто да изтече. Е, мандатите, е, дългосрочните мандати могат да се отразят е, много сериозно, защото те са продължили много дълго време, създали се очаквания у международните партньори и други международни организации и се създават от очаквания за начина по който ще работи Европейския съюз на, по места с съответните партньори и вече има отрицателни реакции спрямо а, дебатите, които а, протекоха тук в Брюксел а, от страна на а, регионите, в които са изпратени специалните представители. Ако погледнете в материалите си, ще намерите един дълъг списък от една страница от критерии, които би трябвало да се прилагат при изпращане на специални представители, там където има регионални конфликти, там където вече има определен международен формат за разрешаване на проблема и там, където Европейският съюз има дългосрочен ангажимент. Има и критерии за самите специални представители, за техните способности и качества и за задачите, които те трябва да изпълняват. Всичко това не са твърди препоръки, а, а са просто повод за размисъл. А, важно е да се вземат предвид а, всички тези елементи, а, когато се обмисля политиката за даден регион и когато се обмисля дали или не да се изправи специален представител и с каква основна цел. Ако разгледаме настоящите мандати, е, ще видим, че някои от, те, е, лека по лека, от тях с лека по лека ще бъдат поети от е, мисиите на Европейския съюз в региона. Въпросът е как обаче да се извърши прехвърлянето на задълженията. Това трябва да се прави в тясно сътрудничество с страните партньорки. Така че краят на феврари вече е е, най-вероятно твърде близо, за да се започне постепенно предаване на задълженията по настоящите мандати. И също така, ако е, част от тези мандати е, продължат, как могат да се интегрират те към службата за външна дейност? Настоящите 11 специални представители разполагат с а, на служители, а, с, с ресурси. А, възможно е ли е техните звена да се прехвърлят а, към службата за външна дейност или за в бъдеще а, служителите които работят за специалните представители, е, трябва да са служители на службата за външна дейност преди това. Виждате органиграмата, виждате как е разположено всичко в структурата. И така, в заключение, специалните представители на Европейския съюз са много важен инструмент на дипломацията. Те са доказали своята полза през последните 15 години. И както ви казах в началото, дисертацията ми беше именно по тази тема. А, дисертацията ми беше политологическа. Много хора идваха и ми казаха, направи я историческа, защото скоро вече няма да има специални представители. Но Предполагам, че това няма да е точно така. Благодаря за вниманието. Благодаря колегата Брантнер, координатор на групата на Зелените. ще говоря на немски. Мисля, че би било странно да ви говоря на английски. Радвам се, че имаме възможност да ви слушаме е, и е, да представите своето изследване, е, с което някои от нас са запознати. Какво ще се случи според вас в Косово и в Босния? какво ще е бъдещето на специалните представители там? Ще има ли удължение на мандатите им? Какво мислите по този въпрос? Освен това, що се отнася до качеството и способностите на специалните представители – е, много често посредничеството при конфликти е една от важните задачи на специалните представители. Много често се работи и при регионални конфликти, и трансгранични конфликти, така че тези качества стават все по-важни. Като цяло съм съгласна с казаното от вас за това какво е необходимо за в бъдеще. И най-важният въпрос е как точно да се използва специалния представител като фигура. Ето, например, в Тунис може ли да има специален пратеник с кратък мандат, е, който да установи връзка с представителите на различните части на обществото. Може би е, това не е лош вариант е, за бърза реакция. Но иначе като цяло съм съгласна с по-голямата част от вашия анализ. Благодаря, госпожа Мунес. Благодаря, господин председател. Аз бях до някъде изненадана от а, е, това как страстно отстоявате ролята на специалните представители на ЕС, както и от критичното ви отношение към върховния представител на Съюза в външната политика, който разглежда възможността да не поднови някои мандати. Според мен е, специалният представител е полезен, когато Европейският съюз няма, когато нямаше в миналото, е, нарочна организационна структура. Сега вече действа службата за външно действие и при тези условия специалният представител всъщност е символ на междуправителствения подход във външнополитическата област, а ние сме се насочили към общностен подход в тази област. Специалният представител, според мен, следва да се възползва в максимална степен от външнополитическата служба, за да изпълни своя мандат. Това първо. Второ, вие заявявате, че специалните представители следва да бъдат изпращани приоритетно в онези части от света, в които е, има текущи конфликти. Според мен специалните представители трябва да бъдат е, назначавани и определени функционално – или хоризонтално, както се казва, а не по конфликти, не териториално. Значи трябва да има специални представители за правата на човека, е, специални представители за мироопазване и така нататък. И освен това следва броят на специалните представители да бъде сведен до минимум. Така че в края на краищата външно-политическата служба да поеме дипломатическите, външнополитическите функции на Европейския съюз. Без да се сравняваме с Организацията на Обединените нации, разбира се, но в края на краищата ние се стремим към един световно значим играч на, на, в международните отношения. Благодаря. Благодаря ви, госпожа Льозинг. Господин Адебар, разпространения от вас документ вие посочвате, че отговорността за специалните представители се пада на Лейди Аштън. Т.е. те са подведомствени на нея. Питам се какви са последиците от това. Дали една от последиците би била, че парламентарният контрол върху тези представители би, би е, се преоформил като контрол върху върховния представител. Освен това, твърди се, че специалният е, представител следва да разработи е, програми за действие при критични ситуации на, на насилие, например, или военна намеса. Как е, гледате вие на това предложение и е, смятате ли, че то е подобно на вашата идея за разработване на конфликтни стратегии? Благодаря. Господин фон Ландсторф. А, ако ми позволите да е, подчертая най-напред, че институтът на специалния представител е добър по, по принцип. И в това отношение не съм съгласен с госпожа Мунис. Е, въпросът не е за альтернативно противопоставяне на специалния представител от една страна на външнополитическата служба от друга, Катрин Аштън е върховен представител, която не може да бъде вездесъщ и да върши еднакво добре работата си, както един външен министр. Тя не може да бъде едновременно навсякъде. Е, а Европейският съюз следва да има високопоставени политически представители по определени въпроси. И, и тогава се питаме дали за напред тези е, е, специални представители не би следвало да бъдат политически овластени. Подобно на възприетата от САЩ практика за е, изпращане е, в качеството на специални представители на политици, на сенатори, например. Или пък това да бъдат дипломати от кариерата. И тогава, вероятно, би се получило противоречие с дипломатическата служба. На второ място, и в това отношение съм съгласен с госпожа Мунис, съветът предлага специалните представители да се назначават чрез върховния представител – и да действат от името на Европейския съюз. Но е, процедурата през Европейския съвет не е непременно най целесообразната Край на върховният представител може сам да прецени, доколкото е, тя, е, госпожа Аштан, е заместник-председател на комисията. Тя има достатъчно високи правомощия. Така че като идеи от една страна политизация на поста, от друга страна лична преценка на върховния представител. Ето, ето това са идеите, които ме занимават. Благодаря. Господин Масимо Поповски, е, е, заместник генерален секретар на външно-политическата служба, е, тук дали сега искате да се изкажете или след като чуете отговорите на нашия експерт, доколкото разбирам, вие не успяхте да чуете неговото встъпително изказване. Та, е, вие ще прецените дали сега да се изкажете или по-късно. Как? Е, ако не възразявате, господин председател, аз ще се изкажа сега, тъй като съм запознат с доклада на е, господин Адебър. Е, така че знам за какво става дума. Благодаря ви за поканата. Дебатът е много навременен, както казаха и много от преждеговорившите. Нека най-напред кажа, че нещата не са така негативни, е, както изглеждат. Е, темата, разбира се, ще котлива и все още и обсъждаме с държавите членки, но, но целта в крайна ще да се стигне до максимално целесъобразно системно решение. Ако се върнем назад е, в историята, трябва да си дадем сметка, че специалните представители на ЕС, макар и е, да са договорен институт, прогласен от Лисабонския е, договор, все пак принадлежат на старата система на стълбовете на, на общностното право и политика понякога е, това може да, да, да има своите последици, своето значение за напред. И ще се върна на този въпрос. Е, как мислим ние, госпожа Аштън, е, по този въпрос? Новата служба би могла да се използва за различни задачи, изпълнявани до сега от специалните представители. И в това отношение имаме различни варианти на, на действие. От една страна, ръководителите на делегациите на ЕС биха могли да действат в двойно качество, като такива и като специални представители. Така е, мисля, в Кабул, в Адиса Беба и в Скопие. Значи това е един а, целесообразен модел, ако желаем да, да повишим статута на ръководителя на делегацията на ЕС в рамките на, на формати, които вече съществуват, както вие е, ги посочвате във вашия материал, като например специалния пратеник на ЕС за близкоисточния процес. Друг вариант е да се работи в организационната структура на самата външнополитическа служба. Знаете, че имаме е, е, е, старши регионални директори, които имат териториални, т.е. регионални или функционални тематични правомощия, назначени и подчинени пряко на върховния представител – и а, в тази връзка върховният представител би искал в близките месеци да прекрати мандатите на специалните представители, най-вече в, в Южен Кавказ и в Молдова. Предимството на външнополитическата служба се, се състои в това, че на своите организационни равнища има по-широк обхват, по-широк поглед. Разбира се, ние сме една институция суи генерис, единствена по рода си, своеобразна институция, но пък е, е, сме в привилегировани отношения е, с Европейската комисия. Така че, провеждайки дейността си, нашата служба би могла да действа и в контекста на старата общност на компетентност, което е, което е предимство е, за оперативната работа, особено в конфликтни части на света. Всички ние в службата е, приемаме, че специалните представители следва да бъдат до голяма степен свързани с нея и, и вие също така смятате е, във вашия материал. Всички обезпечаващи структури, доколкото е възможно, следва да бъдат поместени в службата. Освен това, е, има и някои бюджетни аспекти, важни за Европейския парламент, тъй като до сега дейността на специалните представители бе финансирана от бюджета на ОПОВОз, на обща политика за външни отношения и сигурността, е, което означава, че от бюджета на тази политика доста пари отиват за заплати. А сега всичко това би могло да се финансира от административния бюджет на външно-политическата служба. Сега, разбира се, е, е, трябва да решим належащия проблем за изтичащите през месец февруари, в края на месец февруари мандати. Е, това поражда е, известно напрежение е, през едните седмици и месеци ще е, се занимаем с другите изтичащи мандати, които изтичат през лятото, но, но с това нещата не, не приключват. Все още не е изоставена идеята от регионални мандати на специални представители. Те първо ще определим бъдещето на специалния представител за региона на големите езера. Е много, много важен представител. Сега действащият предстои да поеме дейността си като представител на ЕС, на ръководител на делегацията в Претория не се изключва възможността и за нови официални специални представители, примерно за африканския рок. Не на последно място поради ангажимента, който проявяваме към африканския е, е континент и това, че операцията Аталанта все още е в ход. Как да бъдат определени кандидатурите да, да, на, на специалните представители. Това е важен момент. А, е, а, е, съществуващите формати са също нещо важно. Т.е. когато заседават специалните пратеници за Близкия изток и ние трябва да бъдем там. Преди една седмица е, нашия заместник генерален директор от името на Кати Аштън бе там. Не казвам, че това е окончателното институционално решение, но във всеки случай ние осигуряваме присъствие. Ние не, не пренебрегваме необходимостта от осигуряване на присъствие в съществуващите международни формати. Някои въпроси остават все още без решение и за, за финансирането, за максималното опозотворяване на ограничените средства, за насочването на бюджета на оповоз за оперативни а не за административни цели. Регионалните мандати също са е, обект на вниманието ни. А трябва да е, помислим и за включването на специалните е, представители в командната верига, в командната иерархия на действащите операции е, за поддържане и опазване на, на мира. Е, най-характерният пример в това отношение е Кабул, е, където специалната представителка работи много активно с ЕУПОЛ в рамките на проект за обучение в Афганистан. Разговорите с държавите членки по всички тези въпроси продължават. Но намерението на върховната представителка е, определено е да, да е, бъде запазен този договорен инструмент и да бъде използван колкото се може е, по-пълноценно, но и да се укрепват връзките между специалните представители и службата за външно действие, за да се постигне по-голяма съгласуваност на действията. Благодаря. Благодаря, господин Поповски. Нека чуем господин Адебар. Благодаря ви за бележките, за, за коментарите. Благодаря и на господин Поповски за неговото изложение. За мен е голяма чест да общувам по тези въпроси на такова равнище. Бих искал да, да обобщя отговорите си около три теми. Първо, въпроса за специалните представители от една страна, за по-скоро личните пратеници от друга, за тематичния характер на този пост, на второ място стратегията на ЕС в кризисните региони и не на последно място, възможната бъдеща роля на Европейския парламент. Специалните представители, както някои от вас посочиха, са договорен институт, институт на оповоз, датиращ от доста време насам. Но оповоз ще продължи да съществува и вероятно има добра причина при това специалните представители да останат, макар и в рамките на, на онова, което преди Лисабонския договор бе втори стълб. До голяма степен съм съгласен с казаното от Александър Ламсторф за това, че двата института следва да продължат да съществуват съвместно. Сега, ако вече говорим за тематични пратеници по, по, по краткосрочен характер, по, по дадени проблеми, не непременно в кризисни региони, това е отделен разговор. До сега винаги е било така. Хавиер Солана е, е, назначаваше редица лични пратеници, хора, членове на неговия кабинет с специални правомощия. В всеки случай е, не равнопоставени на специалните представители по договора. И това, така, такава възможност ще има и за напред. Ако желаете специален представител да се нагърби с някакви тематични въпроси, е, вероятно е, е, това ще трябва плътно да, да бъде съгласувано с правомощията на комисията на Европейската комисия. Аз някакси не мога да си представя специален представител за правата на човека, а, нито за, за неразпространението на ядрени оръжия. Това някакси е на ръба на, на границите на компетентност. Да бъдат политически е, лица. Този въпрос е на дневен ред от доста време насам. Любопитно е, че към края на 90-те години, в началото, е, в повечето случаи специалните представители бяха политици, но се оказа, че това са хора конфликтни, е, така трудни за, за работа и тогава започнаха да се предпочитат е, кадрови служители, е, с които, ако щете, се борави по-лесно, е, без, е, без да надявам се това да звучи оскърбително за, за когото и да било. Любопитно е, че, че това сега може да се промени. След като вече имаме е, е външнополитическата служба, е, имаме европейски национални дипломати, които работят заедно, вече специалният представител отново може да, да се политизира. Доколкото вече дипломатически кадри има отделно. Въпросът за двояк двойките мандати, двойните мандати на специалните представители. Да, разбира се, това е, е, е, е вероятно един от предпочитаните варианти. Но ако вземем е, Косово, Босна и Херцеговина, нещата няма да бъдат толкова лесни, понеже това са национални специални представители и, и наистина там би било уместно е, ръководителят на делегацията на ЕС да бъде и специален представител. В други страни обаче, предвид териториалната структура, политическото разделение на страната, това не е възможно. И има основание тези мандати да, да бъдат запазени като отделни без да се е, пренебрегва, разбира се, възможността да бъдат съчетани с мандата на ръководителя на делегации. Втори въпрос за по-широката стратегия на ЕС. Според мен специалните представители е, е, е, не бива да се занимават с планирането на е, евентуални военни намеси в критични ситуации. Не. Но вече имаме 11 мандата и едва в последствие са разработвани стратегическите документи за тях. За целите на Европейския съюз, за отношенията с други е, представители на място и а, да се очаква так, разработването на такъв мащабен материал, в това число по въпросите на превенцията на конфликти, на международната медиация е, и така нататък, е, би следвало да, да става изпреварвайки самото назначение. И, и то се свързва с един друг въпрос на дневен ред, а именно за предстоящите да бъдат прекратени едния месец мандати. Признавам си, че все още не съм убеден. Не, не, не виждам достатъчно основателни причини е, тези е, два случая от, от четирите е, мандата да бъдат прекратени. Е, някакси е, изборът измежду четирите е еклектичен. Е, не виждам рационалните критерии за прекратяването на тези мандати. Разбира се, някои от тях наистина би трябвало да бъдат прекратени, но, но, но, но аз не виждам разумните основания в конкретния случай. И, и накрая за ролята на Европейския парламент – да, Европейският парламент е, е има своята значима роля в отношенията с специалните представители. Нека да не ги наричаме изслушвания, но е, Европейският парламент може да обменя мнения с специалните представители, преди те да поемат задълженията си на място, наред с е, редовния обмен на мнения който може да става по инициатива на Европейския парламент. Оно, новите правомощия, по-високите правомощия на Европейския парламент по отношение на ръководителите на делегации на ЕС в чужбина, би трябвало да се разпрострат и върху отношенията на Европейския парламент със специалните представители. А то се свързва и с отношенията на, на Лейди Аштън, на върховния представител – с парламента от една страна и с, с специалните представители от друга. Това е много, много интересно и аз смятам да, да следя отблизо развитието на, на ролята на, на Европейския парламент по отношение на специалните представители. Така че този институт да бъде, да бъде въвлечен в по-голяма степен в общностната сфера, макар и е, по буквата на договора специалните представители по-скоро да принадлежат към междуправителствения стълб. Благодаря. Благодаря ви, доктор Адебар. Благодаря на ораторите. Благодаря на заместник генералния секретар на външнополитическата служба. Едно малко допълнение от господин Танък. В допълнение на това, което казах в началото на дебата, смятам, че е, е задължително когато действат регионално, специалните представители да координират работата на Европейския съюз е, над, над национално равнище. Те трябва да са не само дипломати, а, има роля, която могат да изиграят а, е, и бивши политици, и дори а, е, а, хора от академичните среди. А, и смятам, че специални представители трябва да бъдат изпратени в цяла Африка мисля, че е добре да има специално представителство на върховния представител, за да координира борбата срещу тероризма в този регион. Моята група смята, че е много важно да има бюджетна неутралност в рамките на Европейската служба за външни дейности и за това смятаме, че специални представители за отделни страни не трябва да се създават. И смятам, че тази роля трябва да се поеме от ръководителите на мисията на Европейския съюз в съответната страна. Благодаря, господин Танок. Госпожа Брант, нали иска думата отново? Аз имам един съвсем кратък, практически е, въпрос, който много често сме си задавали за заплащането на така наречените double-headed. Как... Форси, е, eh, questa е една domanda per il... Това е въпрос, може би, по-скоро на господин Поповски, отколкото за господин Алдебар. А ако желаете да отговорите на това, което, каз, което попита господин Танък. Yes, well, I mean, there... Аргументите за регионалните представители са много по-силни, отколкото е, са тези за представителните за отделни страни. Въпросът е как да се направи прехода. Ако имате предвид е, Босна и Херцеговина. Намерение има, но все още няма възможност ръководителя на делегация да бъде номиниран и като специален представител. Така че <clears throat> такива предложения за постепенното преминаване, постепенното преустановяване на мандатите е, са да, договорени за някои от мандатите и ръководителите на делегациите трябва да поемат техните задължения в момента, в който могат да ги поемат. Защото ако има даден специален представител за отделна страна, това вече си е сериозна задача. Работа на пълен работен ден не, не е подходящо задачата на този специален представител да се прехвърля и добавя към функциите на ръководителя на мисия, но от друга страна госпожа Аштън работи три е, е, работи на пълен работен ден. Господин Поповски, доктор Поповски, ще отговорите ли кой ще плати и колко? Мога е, да ви дам някаква приблизителна приблизителен отговор, не съм напълно сигурен, но доколкото знам, в момента специалните представители получават същото заплащане като ръководителите на делегации. Има и друг тип специални представители, които изпълняват двойни функции в Босна и Косово, например, има такива специални представители. Защо са двойни функции? Ами защото те имат и а, допълнителни функции като представители на върховния представител в Босна. И тяхната заплата се изчислява по съответния начин, съгласно регламента за служителите. Ще ви информирам по-подробно след като проведе. проведе госпожа Брантнер. Зададох този въпрос, просто защото много журналисти го задават. Добре. Отговорът може да бъде изпратен в писмен вид. Мисля, че можем да благодарим на участниците в този дебат. Изключително полезен, интересен дебат. Ние не участваме в крайното вземане на решение по този въпрос, но все пак а, даваме своето становище. И сега, след като сме провели дебата, можем да изготвим своята позиция. Сега правим почивка до 11.15, когато тук ще дойде Дейвид О. Съливан и посланника, който договаря споразумението Европейски съюз Русия.

Please, colleague, uh, sit down. The, our guest is... Uh... Моля, колеги, вземете местата си. Нашият гост вече е тук. Натоварена е програмата ни, а закъсняваме вече с 5 минути. И така, пристъпваме към обмена на мнения по хода на преговорите за сключване на споразумение между Европейския съюз и Русия. Както знаете, през есента на 2010 година се състояха два кръга на преговорите между Европейския съюз и Русия. И е, е навремен този, навременен този обмен на мнения е, в нашата комисия за постигнатия напредък. Сега веднага ще дам думата на Дейвид О'Саливан, е, представител на Европейската служба за външно действие, а след него ще чуем и посланика на Русия Владимир Чижов. Благодаря ви, господин председател. И понеже за първ път се явявам пред вашата комисия в новото си служебно качество, бих искал да кажа колко се радвам, че съм тук и бих искал да подчертая силния ангажимент на върховния представител към отношенията и сътрудничеството с Европейския парламент независимо от това дали става дума за административно-финансови въпроси или за политически въпроси, аз лично е, съм на разположение на, вашата комисия за всички сведения и уточнения. Аз е, с голям интерес очаквам е, отношенията си с вас. Тази Днес, днес някакси все още си спомням за бившето си качество в комисията, отговарящ за търговията, но от 31 декември съм старши оперативен служител на външнополитическата служба. Е, е, радвам се, че имам възможност да ви запозная с гледната точка на, на външно-политическата служба на Европейския съюз е, към преговорите, които са в ход вече от две години и половина, преговори, на които ние гледаме много сериозно. През 2008 започнаха преговорите, от тогава насам са се състояли 12 кръга и бих казал, че има добра и не толкова добра новина. Добрата новина е, че напредъкът е значителен, извършена е много добра работа, ще ви дам някои подробности. Не толкова добрата новина е, че май не успяхме да постигнем напредък толкова бързо, колкото ни се искаше в областта на търговията и инвестициите. И стремежът ни е в това отношение да компенсираме изоставането. Както знаете, нашите цели са е, първо е, едно силно, амбициозно, всеобхватно споразумение за партньорство и сътрудничество плюс, т.е. да надбавим към действащото споразумение и, и съществуващите отношения – на второ място е, основаваме се на принципа, че става въпрос за споразумение между две страни, членуващи в Световната търговска организация. Понеже смятаме, че едно ново споразумение без е, е, сериозни клаузи за търговията и инвестициите, в това число за енергетиката, не би имало смисъл за нас. И аз съм много удовлетворен от постигнатия наскоро напредък в усилията на Русия да се присъедини към Световната търговска организация. Разбира се, все още остава въпросът за конкретните последици от създаването на митнически съюз за двустранните ни търговски отношения, но ние е, все така сме убеден привърженик на присъединяването на Русия към Световната търговска организация. И най-сетне третият основополагаш за нас принцип е, е, разбира се, че е, спазването на принципите на демокрацията, зачитането на правата на човека са съществен елемент от е, споразумението и основание за едностранно спиране на неговото прилагане, ако някога в бъдеще се стигне до това. Важно е в тази връзка да припомним, че и в действащото споразумение тази, тази клауза, по-специално втория член от споразумението, е, е съществен съдържателен елемент и, и дума не може да става за отстъпление от а, е, е, това положение в едно бъдещо споразумение. Сега, не бих искал да отнемам прекомерно е, време. Е, нека накратко ви запозная с работата на четирите работни групи. Първо политически диалог и външна сигурност. Втора свобода, сигурност и правосъдие. Трето економически въпроси. И четвърто изследвания, образование и култура. И нека накратко ви запозная с направеното от тези четири работни групи. Когато работихме през декември с господин посланника, приехме, че е на лице много сериозен напредък в областта на политическия диалог, е, сигурността, е, свободата, сигурността и правосъдието, както се нарича тази работна група. Клаузите е, в тази област са в напреднало състояние. Успешно приключихме работата по леките оръжия и малките въоръжения. Е, предстои да приключим е, е, работата по текстовете в ядрената област. Бихме искали по-нататък демокрацията и правата на човека да бъдат посочени на, наред с върховенството на закона, сред основните принципи. Господин посланник, разбира се, ще разясни позицията на руската страна, но за сега Русия изразява резерви по отношение на възможността демокрацията, демократичността да се представи като принцип. След доста преговори се споразумяхме да преоформим някои, някои формулировки, но все още е, ни предстои работа. Русия проявява голям интерес към оговаряне на думата сигурност с прилагателните равна, основана на сътрудничество, неделима и, и ненарушима. Ние изразяваме някои съмнения относно правното значение, правния смисъл на тези формулировки. По-нататък имаме значителен напредък в областта на защитата на личните данни и охраната на, на поверителната информация, организираната престъпност, управлението на границите. Остава все още какво да се направи в областта на трафика на наркотици, убежището, съдебното сътрудничество, трафика на хора и а, общите, а, е, начина по който ще бъдат формулирани общите принципи за върховенство на закона и права на човек. Наред, на, на лице е също така въпроса за връзката между напредъка по споразумението от една страна и по визовия режим от друга. Ние гледаме на тези две неща като отделни, но е ясно, че напредъка е, е, в визовата област е, ще, ще, ще бъде отразен в споразумението. Що се отнася до економическото сътрудничество, напредъкът ни не е лош. Е, близо 11 глави са закрити, няма да ги изброявам. Но сред тях е, космос, статистика, туризъм, селско стопанство и така нататък. Е, продължава работа по още 4 глави и, и съответните клаузи от споразумението, след като изясним е, хоризонталните, общите аспекти на новото споразумение в областта на инвестициите и търговията. И така стигам до областта, която най-вече ни затруднява по-настоящем. Е, когато е, миналата година през юни ви информирахме, че внасяме първата партида, така да се каже, текстове за търговията и инвестициите в областта на фитосанитарната защита, интелектуална собственост, търговия с стоки, обличаване на митническите режими, прозрачност. От тогава насам, от юли 2010 година, тези текстове вече са предмет на преговори. Все още не сме получили очакваната от нас реакция по същество на това, което предлагаме от руската страна. Всъщност до сега се е състоял само първоначален обмен на мнения. Договорихме се на 11-я кръг преговори да създадем редакционна група, е, която да се занимае с текстовете подробно. От тогава насам тази редакционна група преди 12-я кръг на преговорите заседава два пъти, но откровено казано напредъкът не е кой знае какъв. И а, същото, опасявам се, трябва да кажа, за последното заседание на работната група по економическите въпроси, състояло се на 16 декември. Една изоставаща недоразвита област в хода на преговорите е това. Мисля, на последното заседание на ръководната група с господин посланника се договорихме да засилим усилията, да насочим повече ресурси към тази област и да се върнем на редакционната работа в другите области, в които имаме по-голям напредък, едва след като постигнем необходимия напредък в областта на търговията и инвестициите. На 4 февруари е насрочено следващото заседание. И така се надявам да постигнем напредък. Още две неща. Не е лоша напредъка в образованието и културата. Главата за образованието, професионалната квалификация, спорта и младеща е закрита временно. По културата имаме разногласия относно културното многообразие първо и връщането на културни ценности. Продължаваме да търсим решения. И най-накрая научните изследвания – Официално сме поканили руската страна да започнем преговори с Руската федерация за приемането на общи рамкови програми за научни изследвания. Руската страна кандидатства в това отношение още през 2008 година. Все още нямаме официален отговор на своята официална покана но на министерско равнище със съответния член на, на Европейската комисия е разменена кореспонденция по принцип руската страна е готова да приеме поканата за започване на преговори и се надяваме тези преговори да тръгнат в хода на в рамките на преговорите за сключване на новото споразумение за партньорство и сътрудничество. Значи, е, господин председател, има с какво да се похвалим, има напредък, малко е неравен е, този напредък, е, има известно изоставане, както казах, в областта на търговията и инвестициите. Трябва да го наваксаме. Все така се ангажираме с успеха на преговорите, както сигурен съм и, и господин е, посланникът. И така, благодаря ви. Благодаря, господин Осъливан. Сега ще дам думата на посланника. Ieri abbiamo um, commemorato le vittime eh, della... Вчера направихме една минута мълчание за жертвите на атентата на московското летище. А, още веднъж изказваме нашето съчувствие към а, руския народ и руското правителство и скърбим за жертвите на този варварски атентат. А, това е още една причина да искаме да дадем своя принос за намиране на а, решение на кавказските конфликти. за да може за в бъдеще да спрат тези варварски атентати. Господин посланник, имате думата. Thank you, Chairman. Thank you, first of all, for the words of sympathy. Благодаря, господин председател. Благодаря за изразеното съчувствие и вашите съболезнования към жертвите на варварския атентат от предишния ден. Благодаря ви за това, че ми давате възможност да участвам в дебата с членовете на Комисията по външни работи на Европейския парламент. Благодаря, че ми давате възможност да изразя и нашата гледна точка относно новото споразумение за търговия. Искам да благодаря на Дейвид Осаливан за задълбоченото въведение в темата, за това, че той разказа за успехите и неуспехите в хода на преговорите. Ние от самото начало знаехме, че тези преговори няма да са детска игра. Нека да ви запозная първо с а, а, предисторията на споразумението. Заглавието, наименованието на споразумението е за сега е само временно. В хода на преговорите ще намерим и окончателното наименование. Целта се състояше в това да сключим едно широко обхватно споразумение, което да замени споразумението от 1994 година, което влезе през сила през 1997 година. Споразумението ще е, удължава срока си на действие всяка година, освен ако някой от страните не го прекрати. Преди да решим да започнем тези преговори, разгледахме първо всички альтернативи. Анализирахме какъв е опита на Европейския съюз с други партньори Япония, Китай, Норвегия, Швейцария, Съединените щати и в крайна сметка стигнахме до извода, че най-доброто решение за партньорството между Русия и Европейския съюз ще бъде да се изготви ново широко обхватно споразумение. През ноември принципно се е, споразумяхме за изготвяне на такова споразумение. Руското правителство взе решение относно насоките през 2006 година. А, съжаление на Европейския съюз му отне доста повече време да направи същото. Така че преговорите започнаха през юли 2008 година. Разбираеме са причините, които ни накараха да вземем решение за изготвяне на ново споразумение. Една от причините е промяната в Русия, друга, другата причина е промяната в самия Европейски съюз. А, има много, а, много области, в които си сътрудничим, които а, тогава не се покриват от старото споразумение. Например, сътрудничеството а, по отношение на а, отбраната и политиката по сигурността през 90, 2004 година все още нямаше такава обща политика по сигурността и отбраната. през 90-те години никой не знаеше, че Европейския съюз ще, ще се бори с пиратите в Сомалийския залив. Затова ние взехме решение да дадем една качествено нова основа на сътрудничеството. Новото споразумение трябва да отразява промените в двете държави и да има обвързващ характер и за двете страни. Това е и причината, поради която сега говоря пред Европейския парламент. Защото, а именно, защото а, за да придобие това споразумение задължителен правен характер, то трябва да бъде ратифицирано от Руския Европейския парламент. Новото споразумение трябва да покрие във всички сфери на отношенията без да повтаряме това, което е казано в пътните карти. Също времено това споразумение трябва да дава възможност за сключване на специфични споразумения по теми. Двете страни а, е, нямат за цел да създадат напълно изчерпателен документ, а по-скоро един документ, който да служи за опора за създаване на секторни документи. Все още не сме започнали дискусията за е, е, подходящите институционални разпоредби, които да подкрепят споразумението. Мисля, че като цяло преговорите вървят положително. Никой не е очаквал този процес да бъде лесен, а никой не очаква и да бъде много бърз процес. Това не е процес, на който влияем с някакъв изкуствено поставен срок. Ние по-скоро търсим качество, е спазване на срокове. Аз няма да повтарям това, което каза Дейвид за резултатите от работата на четирите работни групи. Аспектите, свързани с търговията и инвестициите, се оказаха една от най-тежките области. особено що се отнася до определенето на границата между основното споразумение и останалите преференциални споразумения, специално за търговията и инвестициите. Ос, Изходихме от е, принципната позиция, че основното споразумение ще бъде сключено между партньори в Световната търговска организация. Преговорите вече така 17 години, което трябва да бъде вписано в книгата на Гинес. Мисля, че сега е въпрос на месеци, а не вече на години, преди да финализираме споразумението за присъединяване. Много съм щастлив да ви информирам, че меморандума за разбирателство, който беше подписан в е, Брюксел на 7 декември 2010 е, година, завърши дата заключение на е, всички елементи на преговорите между Европейския съюз и е, Русия за присъединяване към Световната търговска организация. Какво според нас е необходимо за по-нататъчния устойчив прогрес и напредък. Е, може би не ускоряване, но напредване с едно постоянно темпо Мисля, че двете страни има достатъчно политическа воля е, да правят е, компромиси. Надявам се мандата за водене на преговорите в скоро време да бъде прехвърлена от Комисията на службата за външни действия. Надявам се екипа, за който ще води преговорите, да има достатъчно свобода за маневриране елементите, които до сега пречеха на процеса на преговорите, бяха следните. От момента на начало, от който започнахме преговори, Девите е четвъртия партньор, с който преговарям. Е, непрекъснато губя и сменям партньорите си от е, европейска страна. Второ, мисля, че трябва да избягваме да правим каквито да било стъпки, които ще нарушат целостта на процеса на а, преговорите. А, а, новото споразумение, според мен, е достатъчно регионално ориентирано и достатъчно разбираемо. Не, не бива да създаваме е, проблеми, които ще затруднят работата в някои от насоките или по някои от е, елементите. Не бива да е, правим едни елементи от споразумението заложници за успеха на другите договори, това, за което сме се споразумели до този момент е амбициозно и сме се договорили за стратегическо партньорство между Русия и Европейския съюз в средно и дългосрочен план. Благодаря ви. Grazie signor ambasciatore. Iniziamo il dibattito con il primo intervento del nostro relatore sull'accordo. Благодаря много. сега предлагам да преминем към изказванията от страна на депутатите. Първо господин Северин има думата. Благодаря много. Това е отлична възможност и аз да изразя а, своите съболезнования към Русия във връзка с варварския терористичен акт, който видяхме в Москва и се надявам, че посланника ще предаде нашите съболезнования на своите съграждани. Искам да благодаря и на посланника, и на господин Осаливан за работата, която са свършили заедно и за информацията, която ни предоставят. Приветствам откритостта, с която те е, разговарят е, е, по тези теми, макар и дипломатично, защото ние имаме нужда от тази информация и е, ще е, реагираме е, в най-близко бъдеще. Няма нищо в тези преговори, което, което да е техническо. Всичко е политическо. И няма нищо, което е просто ам, стъпка е, или процес, който вече е съдействан и си върви. А, тук говорим за стратегическа рамка, за едни много важни усилия, които се полагат за създаването на тази стратегическа рамка за едно дългосрочно, всеобхватно партньорство с е, Русия, която от европейска гледна точка е важен е, световен партньор има много важни правно задължителни ангажименти във всички е, възможни области на партньорството, включително и съобхватен политически диалог във всички въпроси от общ интерес, включително демокрацията, правата на човека и върховенството на закона, външната политика, сигурността, борбата с тероризма, Пакистан, Афганистан, Централна Азия, разрешаването на замразените конфликти, общите е, съседни страни правосъдие, свобода и сигурност, либерализация на визите, по-добра мобилност на студенти и научни изследователи, контакти между хората, економически контакти, членство в Световната търговска организация, транспорт и енергетика. За да се постигне успех във всичко това, е необходимо и двете страни в преговорния процес да продължат да изграждат взаимното си доверие. Доверието е отражаващо значение и ако не е достатъчно високо, ще има затруднения. Един коментар към господин Осаливан, но и към всички нас. Европейския съюз трябва да даде по-силни и по-ясни гаранции на Русия за това, че търси добро партньорство. трябва да се разглежда Европейския съюз като партньор, а не държавите му членки по-отделно. Европейския съюз трябва да се представи като партньор поне толкова солиден, колкото държавите членки. Един кратък въпрос с Световната търговска организация и присъединяването към нея. Изглежда, че двустранните въпроси вече са разрешени, но има опасност някои други страни да се намесят негативно в процеса. Присъединяването на Русия е, не е от интерес само за Русия, но и от интерес за Европейския съюз. Така че, господин Осаливан, имате ли представа как можем да помогнем ние на този процес, като използваме отношенията си с трети страни? След това, визите. Много е чувствителен въпрос. Господин посланник, може би е добре да ни дадете малко е, информация и за нещата, които не работят достатъчно добре, защото напредъкът е твърде бавен. И накрая, модернизацията. Какво очаква Европейски... Е, Русия от Европейския съюз? Очаква ли Европейския съюз да помогне за модернизирането на Русия? Много важна задача за тази страна, важна и за нашите отношения. И как определя Европейския съюз понятието модернизация. Какво е новото му определение? Благодаря. Господин Салафранка, две минути. Благодаря ви, господин председател. Благодаря на господин Саливан за Искам да го поздравя за новите задачи, с които той е натоварен в службата за външни дейности. Мисля, че той достойно ще се справи с тях. От страна на НПС също искаме да изкажем нашите съболезнования към руската държава и жертвите на атентата. Споразумението, разбира се, трябва да представлява качествен скок в развитието на нашите двустранни отношения. Ние сме важни партньори. За нашата политическа група особено важна е клаузата, касаща човешките права, за да могат и двете страни да предявяват искания една към друга в това отношение. Що се отнася до забаването по глава търговия и инвестиции, мисля, че тук има някакво противоречие, защото се преговаря едновременно с, за присъединяване към Световната търговска организация. Бих искал да ми обясните защо съществува това забавене. Господин Северин каза, че всичко в това споразумение е политическо. Как виждате новата рамка на Атлантическия алианс, в който Русия вече не се смята за противника, по-скоро за партньор? Главата, касаща сигурността в това споразумение, със сигурност също ще бъде много важна. Господин Саливан каза не съседни региони, а гранични региони, ние си имаме политика за съседство. А, и от тази гледна точка каква ще бъде визовата политика? conocer un poco los detalles de esta relación. Hay otros aspectos, ya no tengo tiempo, señor presidente. И бих искал да засегна и други аспекти от, споразум... от споразумението, изобщо от двустранните отношения, например кризата в Грузия, как се преговаря по тези въпроси. Ние бихме искали господин Осъливан да успее да завърши тези преговори. Благодаря господин Салфранка, госпожа Омен. Allereerst me aansluiten bij de woorden van eh, diep medeleven. Искам да се присъединя към изказаните съболезнования, както от председателя, така от колегата Села Франка. Когато става дума за споразумение за партньорство, непрекъснато си мисля от времето, откакто аз ръководих е, делегацията за сътрудничество с Русия, че имаме общи е, цели, е, но непрекъснато се говореше за това споразумение за партньорство, което трябва да се модернизира. Едно такова споразумение за партньорство е важно не само за нас, важно е и за Русия. Искам да кажа още следното. Що се отнася до а, основните моменти, не можем и по тях да постигнем съгласие. Русия казва, искаме да имаме кратко споразумение, ние обаче искаме да включим всички важни елементи, като например търговия и инвестиции. Какво е последното развитие във връзка с Световната търговска организация. Взете ли се предвид Беларус и Казахстан? И още един въпрос. Част от модернизирането е и демократизацията. Много често наблюдаваме, че Медведев критикува корупцията и лош инвестиционен климат в своята държава, задържането на демонстранти, арестуването на Ходорковски. Това са все събития, които не могат да бъдат оценени като положителни. Как оценявате, господин посланник, модернизацията на вашата държава? Благодаря на госпожа Омен Райтен. Госпожа Ойланд за две минути. Благодаря, господин председател. И аз искам да изразя нашите искрени съболезнования към хората в Русия във връзка с атентата. И както много от колегите, които се изказаха, и аз имам въпрос към господин Съливан. Е, чудесно е това, че виждате напредък. Е, Русия е стратегически партньор и партньорството е важно за Европейския съюз. Но, що се отнася до преговорите о партньорството, това трябва да е партньорство основано на ценности. Искам да ви попитам, Как точно могат да такът преговорите е, в ситуация, в която ценностите ни са очевидно различни от тези на Русия? Виждаме какво става през последните месеци. Е, и процеса срещу Ходорговски, и присъдата, манипулирането на съдебната система, което беше критикувано от множество правозащитни организации и наблюдатели. случващото се с лидери на опозицията, като господин Немцов, който е, е бил арестуван без е, каквото и да било основание и прочие, и прочие. Миналия месец в пленарна зала обсъждахме възможностите е, за санкции във връзка с визите е, на, за руски служители, които са участвали в случая Магницки. Подобно нещо се обмисляше и по случая Ходорковски. И така господин Осаливан е, как точно се водят преговори при такова едно положение и как може да се подобри положението в Русия? Благодаря. Колегата Шулц има думата за две минути. Аз мога само да се присъединя към изказалите се болезнования за този ужасен атентат на летището Домодедово. Модедово този атентат показва, че ние имаме еднакви интереси по отношение на сигурността, изхождаме от общи ценности, въпреки че водим много задълбочени спорове по този въпрос по време на преговорите. Как възнамерявате да спрете тази, е, това спираловидно развитие на терористичните актове, водейки тази политика в Кавказ? И един въпрос към господин е, Осъливан. ние имаме не само непрекъсната смяна на преговарящите, а един непрекъснат хаос в понятията. Непрекъснато говорим за модернизиране на отношенията с Русия. Вие сега всъщност за какво преговаряте? За едно широко обхватно споразумение, за секторни споразумения или просто оборавите с различни понятия? Към господин Чижов още един въпрос. От страна на Европейския съюз е, беше изказано желанието да се създаде един обществен форум, в който да участват неправителствени организации и така нататък, за да институционализираме този диалог с обществото. Все още не съм чул какво мисли руската страна по този въпрос. Какво, как, какво мислите? Трябва ли да се създаде един такъв е, граждански форум? Давам думата на господин Танок за две минути. E uh, Благодаря, господин председател. От името на европейските консерватори и реформисти, поздравленията ми за господина Соливан за новото назначение. Искрените ми съболезнования на посланник Чижов за загиналите вчера в Домодедово. Русия е велика сила и ние трябва да, да, да оформим окончателно стратегическите си отношения с Русия. Мога да кажа, че доста късно вече след Лисабон Русия най-вече проявява повишено съзнание за ролята на Европейския съюз като такъв в областта на външната политика и сигурността. Аз сега ще проявявам загриженост обаче е, за полуавторитарния характер на руската държава в областта на е, свободата на печата и словото, независимостта на съдебната система, е, разкриване извършителите на убийствата на правозащитници и журналисти, двустранните е, въпроси за неекстрадицията на лица, отклонили се от британското правосъдие и така нататък. Русия обаче е огромна страна с огромни природни богатства, изправена обаче пред бъдеща демографска криза, недостатъчно диверсифицирана економика, в съвета за сигурност на ОНЕ, квартета за Близки изток по въпроса за неразпространението на ядрени оръжия от Иран на, на Балканите. Ние, Европейския съюз, се нуждаем от вашето съдействие и сътрудничество ние сме за присъединяването на Русия към СТО. Имаме своите съмнения за либерализацията на визовия режим, въпреки че трябва да призная, че в моят избирателен район повече руснаци, които да пазаруват в Хародс, би е имало положително влияние върху економиката и така нататък и така нататък. Господин Тана, както винаги, чете при невъзможност да бъде превеждан. И въпроси свързани дори с, с, с етническо прочистване в Грузия. Русия не желая да ратифицира, да ратифицира енергийната харта, което наскоро похвално направи Украина. Е, Нежеланието на, на Русия всъщност сериозно да подходи към въпроса за търговските инвестиционни отношения между Русия и Европейския съюз. Особено подписването на енергийната харта и протоколите към нея биха повишили в значителна степен доверието към Русия и, и, и ролята на Газпром във всичко това. Благодаря. Господин Ангоракис има думата за две минути. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин председател. Съединявам се към изказаните съболезнования от моята политическа група и ще се спра на тема, която много ни занимава. Много се говори за човешки права искам да споделя, че съм възмутен от това, че НАТО излезе с нова агресивна идеология, която на практика се обръща срещу целия свят е, без е, одобрението на националните парламенти. Затова мисля, че тук трябва доста по-настоятелно да поискаме спазването на човешките права, тъй като и ние в Европейския съюз имаме проблеми с демокрацията. Сега по днешната тема, темата за мира и сигурността много ни занимава. Конкретен въпрос към посланника. Какво се е, е променило по отношение на противоракетния чудър на НАТО? Противоракетния щит на НАТО? защото населението на Русия и правителството на Русия реагираха отрицателно на тези планове за противоракетен щит. Плановете не са се променили. Променило ли се отношението? Благодаря, господин Ангорак, изказва председателя. За да спазим времето, ограничавам времето за изказване на следващите шестима оратори трябва да предвидим 10 минути на човек за отговор. Господин Петърле за една минута. Искрено се придружуем изразом съжаля. Благодаря, господин председател. Аз също а, се присъединявам към изразените съболезнования във връзка с смъртта на невинни граждани вчера в Домодедово. Членовете на парламентарната делегация за връзки с Русия когато а, поставихме цветя в Комсомолск, а, заявихме, че вероятно това ще бъде последния такъв случай. Оказа се, че не е така. Сега, трябва да работим с всички сили, за да преодолеем диспропорциите в отношенията. Президентът на Русия до Медведев, извинете, заявява същото. Аз като член на парламентарната делегация бих искал да споделя, всъщност говоря от, от личен опит. Трябва да се говори открито. Понякога преговорите са трудни наистина, но така на кращата засягаме и някои теми, които доскоро бяха табу. Например, когато е, говорим за, за някои тежки е, положения, за, за някои, някои трънливи въпроси. Но, но друг път няма. Тези, тези преговори са единствената основа за постигане на някакво съгласие и, и евентуално споразумение. Е, вие като главни преговарящи е, е, бих искал да чуя от вас отговор на следния въпрос. Как оценявате постигнатия напредък по пътя към модернизацията? Е, смятам, от модернизацията е, зависи всичко. Благодаря ви. Господин Петър или господин Сари получава дума за една минута? Госпожа Сари, извинете. Поздравявам ви за качествения скок в е, преговорите. В гражданското общество се случиха много неща. Искам да засегна обаче една тема, която е много важна за дебата в гражданското общество. Темата за реципрочността, за взаимността. Руснаците купуват недвижима собственост в европейските държави, докато за европейците е трудно да се здобият с земя и недвижими имоти в Русия. Филандски опит показва, че сме изправени пред нови ограничения. Въпрос към посланника и господин Саливан. По време на преговорите може ли да се засегне по-задълбочено въпроса за реципрочността? Благодаря, госпожа, госпожо Якон Саари. Един, една минута за господин Мадлана. Eh, Благодаря, господин председател. Аз също от името на Холандската партия за свобода, бих искал да поднеса своите съболезнования. Аз съм млад и, не си спомням достатъчно добре времето на студената война. Давам си сметка, че днес Русия е един изключително важен външно-търговски партньор на Европейския съюз. Е, е, Добре е, че днес можем да общуваме, в това число и, и в интернет. Сигурен съм, че Русия се нуждае от Европа, е, както Европа се нуждае от Русия. Бих искал да споделя с вас неизвестна своя загриженост, господин посланник, във връзка с борбата срещу ислямския екстремизъм. За нас в Холандия това е един все по-сериозен, растящ проблем. Колкото става въпрос за, за религиозна и етническа нетърпимост е, и още нещо, друг един повод за загриженост е, дава иранския режим. Режима в Иран, който представя все по-голяма и по-голяма заплаха и аз очаквам е, е, е, Русия и Европа заедно да дадат отпор на този режим. Госпожа Николай, една минута. Благодаря, господин председател. Ясно е, че трябва да поставим акцента върху качеството, но не бива да пренебрегваме и елемента време в този крайно динамичен свят тъй като когато преговорите най-сетне приключат, може да се окаже, че договорът, споразумението вече не съответства на реалността на терена, на място. Трябва да бъдат намерени решения на сериозните проблеми, пред които сме изправени. И в тази връзка първо, какво смятат преговарящите за сътрудничеството в областта на селското стопанство – и второ, един въпрос, който бе формулиран вече е, от преждеговоривши, как ще се преборим заедно с тероризма, който продължава да бъде световна заплаха. Господин Вайдер има думата за една минута. Уважаеми колеги, е, бих искала да поднеса исканици съблизнования на руския народ за трагичните събития в Домодедово. Благодаря на двамата посланици и тъй като е, някои от въпросите, които смятах да задам, вече бяха зададени, я ще спра вниманието си на, на едно. Въпросът ми е адресиран към господин Осаливан. Става въпрос за облегчаването на визовия режим. Е, визовият режим действа вече от няколко години и вече поражда следните въпроси. Анализирала ли е комисията анализ на досегашната практика е, и евентуално необходимостта от е, промени? И на лице ли е равновесие, някак, някаква равнопоставеност между посещаващите от Русия Европейския съюз и обратно от Европейския съюз Русия. Според руската статистика има сериозен дисбаланс. Благодаря. И накрая господин Кирилов за една минута. Благодаря, господин председател. Ако е възможно само, толкова много въпроси бяха зададени, е, бих искал да спра вниманието ви на така наречените замразени конфликти. Е, така наречената близка е, чужбина или, или общи съседски райони са неща, които трудно могат да бъдат прияти. Обаче аз е, смятам, че тези замразени конфликти не могат да бъдат пренебрегвани. Има ли готовност за съсредоточаване на поне един от два от тези замразени конфликти? Имам предвид преднестровието на Горно Карабах, където положението става все по-нетърпимо и нетърпимо, още повече от толкова години насам. Благодаря ви, господин Кирилов. Нека сега 10 минути да дам думата на, на, на нашите гости по вреда, който се изказаха първоначално. Нека чуем господина Саливан. Благодаря много, господин председател. Благодаря на всички, които се изказаха за коментарите и въпросите. Ще направя всичко възможно да отговоря на зададените въпроси, но тъй като времето е ограничено, едва ли ще успея да отговоря на всички. Има и неща, по които не разполагам с точна информация пред себе си днес, така че ще отговоря по тези въпроси в писмен вид. Първо, присъединяването към Световната търговска организация е точно така, както каза и посланник Чижов, ние не сме е, единствените е, участници в Световната търговска организация. 63 страни участват в нея и всеки всички преговори са сложни. Е, много добре си даваме сметка за това. Европейският съюз ще играе ролята на блок, който подпомага Русия. Все пак има някакво влияние в Световната търговска организация и ще работим възможно най-активно, с готовност, ще продължим и по си споразумения, ще работим и с американците и с всички останали, за да облегчим възможно най-много този процес и да го ускорим. Ще работим и с Русия и с другите страни, които имат възражения. Процесът е доста сложен, но мисля, че това е исторически въпрос. Трябва да сме честни тук и, и трябва да си даваме сметка за това. Това е последната от големите економики, която не е в Световната търговска организация. И това ще, влизане в Световната търговска организация ще е много важно за Световната економическа световната економика като цяло. Господин Салафранка, по визите много добре си даваме сметка, че има особености там и има отделен процес, в който се преговаря по визите и в зависимост от това а, как напредва този процес, ще видим какво ще бъде включено в споразумението. При всички положения нямаме предварителни очаквания на този етап. Въпросът е много важен и за нас, и за Русия, както много от вас споменаха, и е напълно ясно, че а, ако има и когато има напредък по този въпрос, а, е, това ще бъде отразено и в споразумението и ще се вземе решение каква точно формулировка да включи въпрос в споразумението и дали ще става дума за двустранно становище за намерение, например, или нещо друго. Диалогът за визите е много активен. Има подробности, за които попитахте. А в момента, в който имаме нещо ново, ще ви информираме. Що се отнася до въпрос на госпожа Омен Ройтен за Митническия съюз, доста сложно е този въпрос. Внимателно го следих като генерален директор на Генерална дирекция търговия и все още не разбирам всички възможни последици от а, е, е, Митническия съюз върху отношения, върху двустранните отношения, върху отношенията ни с Русия. Ако иска Русия да има Митнически съюз с е, Казахстан и други страни, а, тя разбира се свободна да го създаде, но ние трябва да имаме повече информация и трябва да си даваме сметка за какво става дума и е, точно там трябва да задълбочим от преговорите си по търговията и инвестициите. Що се отнася до ценностите? Това е един от основните въпроси. Разбира се, аз Разбира се, че не се чувствам удобно, когато преговарям в условия на различия по отношение на ценностите. Но от друга страна имаме и много общи ценности и те могат да ни дадат някаква рамка, от която тръгнем нататък да се занимаем с отделните случаи. И се надявам, че ще имаме е, една, едно добро взаимодействие за да преговаряме по този начин, трябват компромиси, това е ясно. Не може да се предполага, че е, Русия ще приеме изцяло нашата позиция. От друга страна, ние пък няма да приемем да се е, намали нашето настояване на основните ни принципи. Можем ли да постигнем съгласие? Доста трудно изглежда, но мисля, че можем да постигнем съгласие, защото в крайна сметка имаме нещо общо, а то е именно желанието да е, намерим пътя напред. Това е, е, е важен въпрос, който, за който си даваме сметка и аз, и посланника, и много добре знаем, че когато в крайна сметка достигнем до споразумението, а, вие много внимателно ще обърнете внимание на този въпрос и тук в парламента, така че ще ще е, бъдем внимателни ние по този въпрос. Що се отнася въпроса за модернизацията и съществуващото е, споразумение и прочие, и въпрос на госпожа Менройтен е, за това дали това може да е някакво препятствие, не, не мисля. Мисля, че в момента се опитваме да надграждаме върху това, с което разполагаме сега, да, за да постигнем ново е, съвхватно споразумение. И не смятам, че е, протичащото в момента сътрудничество е някакъв вид пречка, напротив, така е по-добре разбираме какви са общите ни цели. Що се отнася до въпроса за модернизацията, uh, това е много важна част от нашите е, отношения и се надявам, че ще успеем да постигнем споразумение за това. Надявам се, че ще успеем да постигнем добри резултати. Разбира се, тук това ще зависи от Русия и от това, което тя е готова да направи. Що се отнася до въпроса за сътрудничеството в областта на селското стопанство, имам тук е, един коментар. Преговаряме по тях, но все още не мога да ви съобщя подробностите. Що се отнася до замразените конфликти, много важен въпрос, действително. В крайна сметка обаче това е едно рамково споразумение. Не можем да очакваме от него да разреши трудни ситуации от сорта на споменатите. Но да се надяваме, то ще ни помогне да изградим взаимно доверие, така че за в бъдеще да се занимаем и с тези въпроси. И се надяваме, че докато водим тези преговори, ако се постигне напредък и по конфликтите, това ще помогне на преговорите крайна сметка това са преговори от стратегическо значение. С, с Русия ни обединяват и географията, и историята, и културата, и бих казал много общи ценности. Така че трябва да се опитаме да постигнем една качествена крачка напред в своите взаимоотношения Но, разбира се, има и елементи, по които преговорите са трудни, защото нито една от двете страни няма да е готова да се откаже от важните за себе си принципи. И е, се надявам, че ще успеем лека по лека да напреднем но мисля, че като цяло приключването на тези преговори трябва да е една основна стратегическа цел за Европейския съюз, държавите членки и, разбира се, за Европейския парламент. Така че това изисква и съответното време и усилия, за да преодолеем част от проблемите. Давам си сметка, че в момента преговорите по търговията и инвестициите са особено слабо развити и се надявам по тази глава да напреднем бързо и да приключим и по другите глави. От две и половина години тъкат преговорите. Едва от две и половина години, в крайна сметка, Русия преговаря с СЕТА от 17 години. Е, трябва да кажа, че мисля, че рекорда е преговорите с съвета за сътрудничество в Персийския залив, които такът вече 20 години, така че мисля, че това е най-големия рекорд на преговори, но се надявам а, да постигнем успех в тези преговори с Русия. Благодаря, доктор Осаливен. Давам думата на посланника. Благодаря много. и Искам да благодаря на всички, които се изказаха и изразиха своите съболезнования за терористичната атака в Москва. Действително, борбата срещу тероризма е много важен елемент на сътрудничеството ни с Европейския съюз – е, и ще работим по този въпрос и ще включим съответната глава в новото споразумение. По модернизацията. Нека да се опитам да обясня как виждаме структурата тук. Според нас, бъдещото споразумение ще е основата в правен план и от там нататък а, ще имаме пътникати за създаването на четирите общи пространства. Партньорството за модернизация. Съгласен съм с Дейвид, че няма да има отделно споразумение по модернизацията. Това, с което разполагаме сега, е един документ, който подлежи на постоянно изменяне и към него се добавят проектите, които текат в момента. И тук мисля, че мога да направя един коментар. Влизането в сила на Лисабонския договор не само накара външния свят да обърне по-голямо внимание на структурите на Европейския съюз, но и създаде някои организационни въпроси. Например, кой ще бъде координатора за партньорство и модернизация от страна на Европейския съюз, тъй като господин Герере поема нови функции и този въпрос трябва да се разреши. разреши. Разбира се, партньорството за модернизация не представлява а, някакъв а, европейски бог, който да слезе на земята в Русия и да модернизира всички руснаци. Мисля, че тук говорим за един взимен процес и се радвам, че много от вас споменаха реципрочността. Освен това, ние заедно се борим срещу предизвикателствата, с които се сблъсква целия свят. Говорим за нови економически и политически равновесия по света, които се променят непрекъснато и е, то не е винаги в полза на Европейския съюз. И така, за да може Европейския съюз да бъде световна сила, му трябват партньори. А Русия предлага своя потенциал за модернизиране на Европейския съюз като стратегически партньор. Има и много въпроси, свързани с правата на човека, свободата на медиите и прочие. В тази връзка искам да кажа, че руското законодателство за медиите – е доста по-либерално от някои е, закони за медиите, наскоро прияти в държави членки на Европейския съюз. По договора за енергийната харта е, зададен беше въпрос от господин Тана, който току-що изглежда напусна залата, но все пак нека да уточня тук, че Русия е подписала договор за енергийната карта през 1994 година, но не го е ратифицирала. Това въжи и за други страни. Като Норвегия, например, която съвсем не е маловажна в тази област. А протокола към енергийната карта така и не съществува. Именно заради това енергийната харта не беше ратифицирана през 90-те години. От тогава до сега е, тази харта вече е устаряла. И в момента водим разговори с Европейския съюз и с комисаря за економиката на ОНЕ по едни нови споразумения за енергетиката, и тези преговори започнаха през 2006 година на среща на върха в Санкт-Петербург. По визите. Имам е, много силна позиция по въпроса за визите. А именно, в днешна Европа визите са анахронизъм. Това въжи за цяла Европа. За нас това е по-скоро политически, отколкото организационен или технически въпрос. Иначе Руси... Е, Европейския съюз нямаше толкова бързо да премахне визите за някои страни от Западните Балкани, предполагам. Миналата година напреднахме значително по този въпрос – защото постигнахме съгласие да преминем от проучвателната фаза за безвизови режим към една оперативна фаза на безвизовия режим и в момента работим с Европейската комисия по финализирането на общите мерки, които в крайна сметка ще доведат до премахването на визите между Русия и Европейския съюз. Каква е статистиката? Миналата година 2 милиона и половина руснаци са посетили шенгенските страни и милион и половина ми, а, е, а, граждани на шенгенските страни са посетили Русия. Мисля, че тези цифри са показателни. Виждате за колко много хора става дума. on Islam, Iran and so well, I wouldn't touch upon Iran. I... Що се отнася до Иран, това е тема, с която няма да се занимая сега. А, разговаряме с Катрин Аштън. Има формат 3 плюс 3 или 5 плюс 1. При всички положения това са все шест, шестранни преговори. Последни кръг от тях протече преди няколко дена в Истанбул. Той не беше напълно успешен, но не беше и пълен провал според нас. По въпроса за исляма, може и да се изненадате да научите, че страната с най-голямо мисиоманско население в Европа е Руската федерация нея живеят най-много мисюлмани в Европа. Над 20 милиона. И имаме дълготрайни традиции на съжителство между и християни и множество други религиозни групи. Така че не смятам, че може да се поставя знак на, заравенство между ислям и тероризма. Не мисля, че терористите имат националност или религия. Замръзените конфликти при Днестровието, Карабах. При, Приднестровието често се споменава във връзка с визите. След края на Съветския съюз, някои граждани на Съветския съюз останаха на бившата му територия с старите си документи за самоличност. Техният срок на валидност беше удължен неколкократно, за да се помогне на хората сами да вземат решение за своето гражданство. Руската федерация по това време реши, че всички граждани, които живеят в всички висши граждани на Съветския съюз, които живеят в Руската федерация а, през 1992 година, са руски граждани. Това беше съвсем логично. Но Латвия и Естония не направиха нищо подобно и ето, че се сблъскват с въпроса за така наречените е, не граждани, лица без гражданство. Има и въпроси свързани с е, места като Приднестровието, Южна Сетия, Абхазия и прочие, където хората живеят със старите си документи е, и не могат или не желаят по-голямата част от тях не желаят да получат а, документи за самоличност от Молдова или Грузия. И така, когато а, изтече срока на старите съветски паспорти, тези хора останаха без документи за самоличност и единственият им избор беше да кандидатстват за руски паспорти. В Транснистрия някои от хората, извинете, в Приднестровието, някои от хората кандидатстваха за украински паспорти. Хората сами вземаха решение за това и голяма част от населението на тези територии има разполага с руски паспорти. Две от тези страни са признати за суверенни страни от Русия. При, от, при Днестровието положението е по-различно, но ние не сме е, съгласни с масовото издаване на румънски паспорти за гражданите на Молдова. Те са сравними по брой с паспортите издадени от Русия за Приднесравието. И накрая въпроса за противоракетния щит, зададен от господин Ангоракис. След стъпването на, в длъжност на президента Обама. Много бързо е, бяха преустановени предходните планове на администрацията на президента Буш да създаде такива противоракетни установки в Чехия и Полша. И е, този план се замени с е, друга дългосрочна програма. Междувременно водехме преговори с Съединените щати е, за създаването на съвместна противоракетна отбрана. Това се обсъди и в Лисабон на срещата на върха между Русия и НАТО миналата година. Постигнахме съгласие единствено да преговаряме по този въпрос – е, този тип планове могат да се разглеждат като стратегически и като подстратегически. По подстратегически планове преговаряме с НАТО от години насам. Като се започне от миропазващите сили в различните части на света и се е, стигне до други подстратегически въпроси. Но що се отнася до стратегическите въпроси, именно създаването на световна противоракетна ракетна отбрана, това е въпрос, който трябва да обсъдим. Новия договор между Съединените щати и Русия току-що беше ратифициран от Руски парламент и в него се изисква внимателно наблюдение на прилагането на договора а, в, в Съединените щати от а, страна на Русия и там се включват и евентуалните проекти за противоракетна отбрана. Мисля, че вече надхвърлих времето си за изказване, така че нека да ви благодаря за вниманието. Благодаря. Благодаря, господин посланник. Знаете колко е важно това споразумение. През 20 век имахме вътрешни конфликти в Европа, които доведоха по-късно до обединяването на Европа. Бихме могли сега да разширим сътрудничеството извън границите на Европа и източната посока е много важна. Благодаря ви за това, че преговорите напредват в желаната посока. Желаем ви скоро да ги завършите. В 3 часа 15 часа ще продължим заседанието с гласуване. Ще ви помоля да бъдете точни, защото дневният ни ред е, е доста дълъг. След гласуването имаме още много точки от дневния ред.